Благодаря. Госпожа Шалдемоза. Грация. Благодаря ви. Онореволе Гетруд, Джесика. Джесика Гетруд. Къде е? А, ето. Bene, grazie. Благодаря. Рафаел Глюксман. Добре. Де е? Да, добре. Чудесно, благодаря. Пауло Боркия. Grazie. Благодаря. Катерина Конечна. Къде е? Да, благодаря. Онореволе Стефан Сежурне. Стефан Сежурне. Онореволе Ирена Йовева. Благодаря, благодаря на вас. All'onorevole Иван Давид Лур. Значи Иван Девет Б. А, Б. Госпожа Шалдемозе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 Йовева УЗ. Много моля преброителите да да дойдат тук на подиума. Ще раздадеме бюлетините, но преди това ви моля да ме оставите официално да обявя гласуването за открито и да каже някои, е, да ви обясня някои подробности. Инструкции за гласуване. Значи, ако сте за, моля, напишете плюс, ако сте против, минус. Ако искате да се въздържите, не, не попълвате нищо. Ако искате нова бюлетина, бюлетина ще ви бъде предоставена, като а, старата бюлетина ще бъде унищожена. Ако има някакви а, думи или дръскотини на бюлетината, е, тя ще бъде невалидна. Трябва да сгънете бюлетината на 4 и да я поставите в плика. В пред залата има кабинки за гласуване. Трябва да гласувате при урната, която е отговаря на вашето име и трябва да представите някакъв документ за самоличност на преброителите. Allora, scusate, a tutte le urne ci sono gli scrutatori? Много, много ви моля, преброителите са пред съответните урни, нали? Alors, E gli scrutatori voteranno. Преброителите ще гласуват последни. А сега, моля, откривам гласуването. L'onorevole Боркия deve recarsi alla... Господин Боркия, вие трябва да бъдете пред урна ЛМ. Благодаря.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 Cari colleghi, avete votato tutti? Всички ли гласуваха, скъпи колеги? А преборителите гласуваха ли? Direi di sì. Quindi la votazione è chiusa. Край на гласуването. Моля преброителите да отидат в зала R едно едно, където ще бъдат преброени бюлетините. А след това ще чуете звънеца, който ще обяви започването отново на нашето заседание.